Le micro est branché, oui. L'ordre du jour appelle la recommandation pour la deuxième lecture de... euh... за второ по доклад на Аврил Дойл за определени допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарно-медицински продукти в храните от животински происход. Искам да дам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря ви. Господин председател, господин комисар, искам да благодаря на докладчиците в Сянка, както и на френското председателство, за това, че улесниха постигането на споразумение на второ четене. Това е доста техническо предложение. Целта е да се актуализира съществуващия режим в европейския режим. Основната цел е да се подобри общественото здравеопазване по отношение на излагането на а, гражданите на ефекта на фармакологично активни вещества в животинските а, продукти. Също а, има одобрени а, субстанции, други, които са забранени но тези максимално допустими нива, които се определят, не защитават а, сами по себе си потребителите. Трябва да се а, имат предвид и карентните периоди, които се определят на базата на научните данни на този етап. Ние постигнахме съгласие по основните въпроси. На първо място екстраполиране на тези лимити от един вид на друг, приемането в Европейския съюз, онези нива, които са определени в Кодекс Елементариус, също определенето на такива максимално допустими нива за храни, внасени от трети страни. Също мерки, които се предприемат в случай, че се откр... установи наличие на такива остатъчни количества в, а, а, веще... в храни, които се внасят. Също определенето на пределни сло... а, стойности за някои биоцидни продукти Също определенето на тези максимално допустими данни изискват доста средства. Определенето на лимитите е първата стъпка преди да се представи искане за авторизация на ветеринарен продукт, който съдържа фармакологично активно вещество. Въпросът трябва да се разреши спешно, тъй като засяга въпроси, свързани с безопасността на храните. Ветеринарните лекари винаги, разбира се, се стремят да излекуват едно болно животно и използват медикаменти. Липсата на максимални лимити обаче не допуска да се определят точните периоди, които са карентните периоди. Определят се такива нива за отделни видове на базата на подхода на предпазливост. След 5 годишен опит през 1997 година беше направен преглед на всички максимално допустими нива През същата година бяха изготвени основни насоки за определенето на тези максимално допустими вещества за малки животни. Също използва се екстраполация от един вид на друг след 8 годишен опит беше изготвен нов документ с подход, който отчита риска при екстраполацията. Тези основни насоки позволяват от три основни вида да се екстраполират данните за всички останали. Така се изготвя основна законодателна база за определенето на пределно допустимите вещества. Също определят се а, пределно допустимите нива за еднокопитните животни. при определени обстоятелства някои продукти, които използват еднокопитни животни, трябва да спазват 6-месечен карентен период. Сигурно комисаря ще се спомни, че преди няколко месеца обсъдихме този въпрос във връзка с ревизирането на директивата за медицинските продукти. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, реформата на <clears throat> правната уредба за определяне на допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарно-медицински продукти в храните от животински происход е една много важна инициатива, защото по този начин можем да защитим потребителите от подобни остатъчни вещества в е, хранителни продукти и също е, подобяваме качеството на ветеринарно-медицинските продукти. Това бе много необходима стъпка. През миналата година съветът и е, парламентът се споразумяха като това споразумение е залегнало в основата на представения проект. Така че става дума за компромис постигнат между съвета, парламента, комисията. Ние много се радваме, че това е възможно, че една голяма част от предложението на комисията бе прието и от парламента, и от съвета. Комисията по тази причина с своето съобщение до Европейския парламент от 8 януари тази година изрази пълна подкрепа на съвместното, на общото становище, като по този начин е, става възможно приключването на досието още преди края на легислатурния период на Европейския парламент. Всички, които се занимават ежедневно с ветеринарно-медицински контрол и с производство на ветеринарно-медицински продукти, ще могат да реализират една по-добре защитена дейност и ще могат да предлагат по- високо качество на продуктите, което в крайна сметка е защита не само на животните, но и на потребителите, на гражданите. Наличието на ветеринарно-медицински продукти на медикаменти за животните е нещо много важно и точно по тази причина комисията постави като една от своите задачи именно подобряване на качеството и премахване на остатъчните е, количества е, фармакологично активни вещества в ветеринарно-медицинските продукти или по-скоро определянето на съответните пределни стойности за тези количества остатъчни вещества. В този смисъл аз много благодаря на госпожа Дойл, която в продължение на две години много активно работеше по проекта и допринесе в много голяма степен за постигнатия компромис. Благодаря. А, сега по принцип трябва да имаме спонтанни изказвания. Има ли някой, който иска да дигне ръка. А, тук екрана ни като че ли малко се измори да показва и като няма друг, а, би трябвало, значи, ако имаше такива, да им отговори комисаря, но тъй като няма изказвания, няма да давам думата на комисаря, давам пак думата на госпожа докладчика. Благодаря. Благодаря, господин председател. Тук се опитвам да си подредя бележките. Искам само да кажа, че има едно изменение, което не подкрепям, тъй като то би създало юридически трудности. А, а, става дума за тестирането а, в един конкретен случай. Искам да благодаря на господин комисаря за неговото сътрудничество. Искам да кажа, че е абсолютно необходимо да се преразгледа директивата за ветеринарните медикаменти. Защото необходимо е да имаме широк спектър от ветеринарни, ветеринарни медикаменти, с които да третираме, с които да лекуваме а, редица болести. Тук са засегнати интересите и на животновъдите, и на ветеринарните лекари, и на производителите на лекарства. Въпреки всички усилия, положението продължава да се влушава. Липсването на ветеринарни медикаменти е заплаха за животните, за потребителите, затруднява живота и на ветеринарните лекари, и на властите, и на всички участници в този процес. По този начин се задава заплаха от зоонози, които заплашват всички. Съществува също финансови и търговски страни на този въпрос, защото липсата на медикаменти може да заплаши животновътството и селското стопанство в по-общ плат. Например, намаляването на опрашването поради намаления брой на пчелите. Това е един типичен пример. Освен това, липсата на ветеринарни медикаменти е, е, засяга и общественото здраве, а също така и затруднява нашия стремеж да изпълним а, лисабонските цели. Благодаря още един път, благодаря на всички колеги, благодаря на комисаря за неговото сътрудничество. Благодаря, госпожо Дойл. С това приключваме разискването, го се гласуваме утре. А сега кратки представения и най-напред кратко представяне на доклада на Хано Такула, образованието на децата на мигрантите.